правата на човека, член 135 от правилника за дейността. И започваме с първия случай евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халала. Господин Корао, има думата. Благодаря, господин председател. Избарин Халала може да бъде осъден на смърт осъден от множество престъпления по закона за протестите. Трябва да кажем ясно. От... Знаем много добре, че ситуацията в Египет е деликатна и трябва да водим диалог с тази страна, имайки предвид географското и положение. Не е обаче приемливо за нас да се прилагат закони като този, които заплашват със смърт несъгласието. Много държави и членки водят диалог с Египет и нека да окажат натиска този закон да бъде оттеглен и Ибрахим Халала да бъде освободен. Благодаря, господин Демес Макер, за една минута. Благодаря. Господин Халала празнува 20-я си рожден ден в една килия, сам бит и унижаван. Сега е обявил гладна стачка и моли за вниманието на международната общност. Мюсюлманското братство не се отнася добре към дисидентите, но днешното правителство не реагира по-различно. Забраната за, на свободно изразяване е още по-строга, отколкото при мопарък това не е в унисон с желанието на повечето египтяни за повече демокрация. Ибрахим Халава трябва да има справедлив процес. Благодаря. Госпожа Серджентини. Dank u, voorzitter. Благодаря, господин председател. Ибрахим Халала е бил арестуван, когато е бил само на 17 години дете. Има международни правила за условията, при които едно дете може да бъде държано в затвор. То е заедно с стотици други и няма да може дори да следи собственото си дело. Всички те са осъдени на едно и също нещо. Това е Египет при Асизи. Има колеги в парламента, които казват, че Египет е страна, с която трябва да заздравяваме връзките си и казват, че Египет е фактор за стабилност, но всъщност това е страна, която помага за дестабилизация а, на региона и Азиси е по-лош от Мубарак. При Мубарак имаше десетилетия насилие и това ще се възпроизведе и в бъдеще. Надяваме се Ибрахим Халала да бъде освободен и трябва да видим какво предприемат сизи към населението. Европейски журналисти бяха осъдени в делото Алджазира. Те също заслужават правосъдие. Благодаря. Госпожа Харкин за една минута. Благодаря. Ибрахим Халава аз а, е, имаме няколко общи неща. Ние двамата сме ирландци и европейци. В този контекст, е, обаче, искам да кажа, той беше малолетен, когато бе арестуван. Египетските власти трябва веднага да предадат е, господин Халава на ирландските власти. Е, Ибрахим Халава из, е, вече над 100 дни в затвора неговото освобождение трябва да е незабавно, защото Amnesty International обяви господин Халала като затворник по съвест. Използвам това форм, тази формулировка, защото той е съден в рамките на масов процес, който не е справедлив. И аз казвам, той трябва да бъде освободен незабавно и безусловно, защото ирландското правителство изиска неговото освобождаване по смисъла на международните норми. Много от моите колеги, които се застъпват за този казус, са говорили по този повод при различни поводи. Особено много активен е колегата Бойлан. Благодаря. Господин Кели. Най-напред искам да благодаря на всички групи в парламента за сътрудничеството им по разработването на тази резолюция и имаме консенсус. Специални благодарности на Лин Бойлан и Мариан Харкин. Е, това е инициатива на Лин Бойлан Искам също така да отчета стратегическата роля на Египет в тази част на света и доброто ни сътрудничество с тази страна в много области, но, по, но отношението към Ибрахим Халала е неприемливо. 17 годишен младеж а, арестуван и все още е при много тежки условия в затвора. Това е нарушение на всички права на човека, особено правата на детето. И ирландското правителство и ирландски министр на външните работи положиха усилия да убедят Египет да върне Ибрахим Халала в Ирландия. Благодаря. Благодаря за една минута Лин Бойлан. Благодаря, господин председател. Нека да приветствам сестрите на Ибрахим Сомая и Умайма, които е, са тук и които се бориха е, без отказно за да бъде спасен е, техния брат. Ибрахим, който когато е бил арестуван, е бил е, малолетен, непълнолетен. Е, е, задържан, за да изчака масов е, съдебен процес. Колегите ми вече описаха случилото се и случващото се. Така че вместо и аз да направя неговото писмо от затвора, днес е 20-тият ми рожден ден и вече трети път прекарвам рождения си ден сам. Искам да изпратя поздрави на всички, които вярват в свободата и които защитават човечността, на тези, които палят свещ всяка вечер, за да се а, помнят слабите и потиснатите. Време е вашите, а, светлините на вашите свет, свещи да осветят пътя към свободата. Господин Панцери има дума. Благодаря. Ибрахим Халала е изправен пред масов съд за участието си в манифестация в центъра на Кайро през август 2013 година, независимо, че е бил на 17 години, т.е. малолетен по време на ареста си Египетския съд не отчете това и нарушава Конвенцията за правата на детето. Ибрахим Халал е бил подложен на нечовешко отношение и има опасност да бъде осъден на смърт през май 2015 година. Египет осъди на смърт петима души, един и е на същата възраст като Ибрахим Халала всяка присъда, всяка смъртна присъда е осъдителна, но е още по-осъдителна, когато обвиняемият е на 17 години. Това противоречи на международните задължения на Египет. Настояваме за освобождаването на Ибрахим Халала и останалите, които са демонстрирали с него. Благодаря. Сега политическите групи, господин Хейс от НП. Благодаря. Аз приветствам тази съвместна резолюция и поздравлявам тези, които се застъпват неуморно за освобождаването на господин Халала. И особено поздравявам за тази работа госпожа Пойлан. Е, господин Халава е не само ирландски гражданин, той е и европейски гражданин. Европа се основава на, на основни човешки права, свобода и демокрация. Ние очакваме Европейския съюз да вярва в тези права и да ги прилага и също така очакваме трети страни, с които си сътрудничим да ги прилагат. Обръщам се към египетските власти. Нека те видят, че тези парламент говори с един глас днес и ги моля да вземат предвид нашият е, декрет на президента, който позволява, който трябва да, да позволи на Ибрахим Халава да се върне в нашата страна. Благодаря. Благодаря. От името на социалистите и демократите, господин Вайден Холцер. Благодаря. Ибрахим Халава е един трагичен случай, който показва какво може да се случи с един човек в държава, която не уважава човешките права. В този случай много се надяваме да се убедим, да покажем, че историята може да има и положителен край. Много ни боли, че всичко това става в Египет, защото Египет е един важен партньор за Европейския съюз в борбата срещу тероризма. Ние сме заинтересовани от стабилност в Египет, но, уважаеми колеги, стабилност може да има само когато има върховенство на закона и демокрацията. А в противен случай е, се получава налягане, налягане, което води до експлозия. Благодаря от името на демократите, госпожа Харки. Благодаря много, господин комисар. В Египет правата на човека, върховенството на закона и основните свободи са потъпквани. Репресивният Египет в е, репресивния режим в Египет има твърде много жертви. Хората, живещи в Египет, казват, че случващото сега е по-зле и от режима на Мубарак. Вярвам ли, че мисиоманското братство има за цел да се постигне напредък с плурализма и с правата на човека? Не, по никакъв начин. Напротив, то със сигурност има за цел да се разпространят догмите му. Но Ибрахим Халала трябва да бъде разглеждан като невинен до доказване на противното. Един, един масов съдебен процес не може да бъде разглеждан като справедлив процес. Съдебното заседание в неделя а, от този процес, при който има над 490 подсъдими, бе отложено само заради отсъствието на един от тях. Господин Джеймс има. Добро утро! Британците говорят за слон в залата. Това е свързано с въпрос, който е очевиден, но никой не го признава. В областта на нарушаването на правата на човека Европейския съюз има свой слон в залата и това е Турция. На всяка сесия в Страсбург ние говорим за нарушение на правата на човека. Тази сутрин говорим за господин Халала. Турция обаче е страна, която ще получи 3 милиарда евро, за да спре притока на бежанци и нищо не се иска да, от нея да направи за нарушението на правата на човека. Какво е посланието тук? Много бих искала да има положителен резултат от разискванията днес. Притеснявам се обаче, че всичко е въздух под налягане и двойни стандарти. И ако не решим объркаността относно членството на Турция в Европейския съюз, няма да премахнем двойните стандарти, прилагани от парламента спрямо Ибрахим Халала и други като него от подобни страни. Благодаря. Думата сега има господин Епитедиус от независимите. Благодаря. Ибрахим Халава е млад ирландски гражданин, който 2013 година е в затвора в Кайро с, заедно с повече от 300 други затворници. <clears throat> Той е обвинен в убийство и в унищожаване на обществена собственост. Но според фактите, човешките права на господин Халава са нарушени. Той е бил измъчван, той не му е била предоставена медици... предоставено медицинско обслужване и е заплашен от смъртно наказание. Египетските власти не казват точно какви е, осъдителни <clears throat> наказателни деяние е извършил господин Халала. Само казва, че президента може да го помилва след края на процеса. Надявам се, че след защитата, изразена от Европейския парламент и след намесата на ирландското, пред... на ирландското посолство, господин Халава ще бъде освободен. Египет е страна, която има тесни контакти с Европейския съюз и тези контакти не би трябвало да се помрачнят от случая Халава. Но, е, не сам, но случаят Халава не е единствен. Има и много други такива случаи. Те не биват да бъдат игнорирани. Важно е човешките права на европейски граждани в трети страни да не бъдат накърнявани. Благодаря. Господин Бент. Благодаря, господин председател. Господин Халава бил на 17 години, когато е бил ам, подложен на съдебен процес заедно с 490 други души в Кайро. Той е, е заплашен от смъртното наказание. Използвал е правото си е, на мирно събиране. Е, делото е било отлагано неколкократно. След последното решение на съда той е започнал гладна стачка. Той и всички останали в справедлив процес съгласно международните стандарти. Забранено му е да комуникира на английски език. Той е бил подлаган на мъчение. Е, Ибрахим Халал е европейски гражданин. Той е, трябва да бъде освободен и трябва да се е, забрани мъчението и смъртното наказание. Госпожа Герингер. Благодаря, господин председател. Случаите на нарушаване на правата на човека предизвиква тревога сред международната общност. Е, в Египет е, са нарушени основни права на човека. Ибрахим Халала е в затвора повече от две години. Той е сред е, близо 500 затворници на съвестта. Делото не може да започне, защото никоя съдебна зала не може да побере толкова много обвиняеми армията и полицията штурмуваха джамията, в която мнозина се бяха скрили. Когато критикуваме лишаването от основни права, ние призоваваме за освобождаване на всички, които са осъдени според Конвенцията на ОНЕ по правата на човека, всеки има право на справедлив процес от безпристратен съд. Египет все още не прилага този принцип. Председателят, благодаря. Изчерпахме списъкът с оратора. Трима души са се записали за процедурата спонтанни изказвания. Имаме думата да, имаме време да дадем думата на всички и сега е, давам думата на господин Полчак за една минута. Благодаря. Човешките права <clears throat> имат универсален статус и аз съм шокиран да чуя, да разбера за този казус. Е, господин Халава е ирландски и европейски гражданин. И аз искам да ви напомня следното. Ние често пътуваме в чужбина и всеки път, когато сме в чужбина, трябва да мислим за това, да изпращаме специална комисия която да се свързва с египетските институции и да се и непрекъснато да се застъпва за а, господин Халала. Аз не мога да си представя какво изпитва господин Халава. Той чака от години да получи право на справедлив процес. Но това не е изолиран случай. Не е само случаят Ибрахим Халала. Ние говорим и за много други неправомерно хвърлени в затвора лица. Благодаря. Господин Мариас. Благодаря, господин председател. Тук обсъждаме съдбата на един ирландски граждан, Ибрахим Халала, който е и европейски гражданин и е който е осъден на смърт в Египет заради участие в демонстрация. Съдът все още не е приключил делото, тъй като то е отложено, но смъртното наказание се прилага в Египет. Процесът вече отнема години. Затова призваваме египетските власти да освободят Ибрахим Хаулауа и подкрепяме казаното от ирландските си колеги тук в пленарна зала. Европейския съюз трябва да продължи да се бори за отмяна на смъртното наказание в страните, в които те все още съществува. Господин Яковчич. Благодаря, господин председател. Ибрахим Халала е ирландски гражданин. Той е гражданин на страна членка на Европейския съюз. Наш дълг е да проведем това разискване в Европейския парламент. Но освен това, трябва да се обърнем към госпожа Могерини с искане да организира приятелите ни от Египет. Трябва да видим как а, да освободим господин Халала и как да предотвратим смъртното наказание. Египет е наш партньор и приятел. Искаме да сътрудничим с тази страна, но тя има сво, своите задължения, особено що се отнася до наши граждани. Очакваме от президента Сизи да използва а, своите правомощия да разреши проблемът. Е, това е най-добрият начин да покаже, че Египет иска да е, работи с Европейския съюз. Госпожа Магинес има думата. Благодаря. Аз си слушах дебата и искам да благодаря на парламента за всеобщата подкрепа, подкрепа от и от държавите членки, подкрепа за господин Халава, защото е, той е гражданин на Европейския съюз. Надявам се е, неговото семейство да чуе думите, които използваме е, и чувствата, които изразяваме. Ние искаме да излезем с резолюция господин Халала да бъде освободен и да може да стигне до своето семейство. Вчера при отдаване на наградата Сахаров имахме подобен случай. Благодаря за вашата подкрепа още веднъж. Надявам се на успешен край. Благодаря. Госпожа Чилтърс. You, um... Благодаря, господин председател. Надявам се, че дебатът днес ще даде поне някаква надежда на семейството на Ибрахим Халала, чието случаи обсъждаме тук, но нека да спомена тук, не става дума само за правата на човека като цяло, но и за правата на децата. Ибрахим е бил на 17 години, когато бил хвърлен в затвора. Колко други са били осъ... хвърлени в затвора на тази възраст, колко други са загубили живота си. Какво е да си дете в такива обстоятелства? ако това беше наше дете, а всъщност това е наше дете. Е, Ибрахим е ирландски гражданин. Е, искрено се надявам, че евро... египетските власти ще вземат предвид казаното тук и ще вземат предвид, че става дума за правата на дете, а не само за правата на възрастен човек. Благодаря. Thank you, Chairman, and thank you for the opportunity to... Благодаря за тази възможност да участвам в тези разисквания. Искам да благодаря на всички, които подкрепиха това предложение за резолюция и да поздравя госпожа Бойлан за това, че привлече вниманието ни върху този проблем. Тук е семейството на господин Халала. Според мен най-важният въпрос в това, този дебат е, че Ибрахим Халала е бил 17 годишен, когато е бил арестуван. Сега той е на 20 години, 3 години е прекарал в затвора и бих искала да призовем е, ев... египетските власти да си дадат сметка, че става дума за ирландски граждани, на европейски граждани, да го разбирам, че този човек, че Ибрахим Халала е в затвора и делото за пореден път е било отложено. Но той е бил малолетен само на 17 години. Това е много важно съображение. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Отново видяхте, че в залата има консенсус. Имате думата. Благодаря. Ние изразяваме нашата дълбока загриженост от факта, че Ибрахим Халала, ирландско-египетски гражданин, е изправен пред риска не само дълга е, присъда в затвора, но и от смъртна присъда, ако той бъде осъден – ние отблизо следим ситуацията на господин Халава още от 2013 година. Госпожа Могерини е в тесен контакт с египетските и ирландски власти и работи по този въпрос. Ние се опитваме да подкрепим ирландското посолство и да осигурим освобождаването на господин Халала е непрекъснато при всяка възможност засягаме неговият казус. Засягаме и въпросите за човешките права в Египет. Миналата седмица имаше такъв диалог за първи път от пет години. И това беше добър повод да, на, да напомним Египет, че трябва да спазва международни стандарти в съдебни процеси, които непрекъснато биват отлагани и не бъдат издавани съдебни присъди. Ние сме против използването на смъртната присъда при всякакви случаи. Ние ще продължим дискусиите си с Египет в рамките на споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Египет. Ние ще включим този въпрос при разговорите за съдебните процедури, то не само когато Става дума за, дец... за възрастни хора, но и за деца. Деца, които биват задържани и биват третирани като възрастни. Ние знаем, че Ибрахим Халалва е бил на 17 години само когато е бил арестуван. Ще говорим и говорим за масовите процеси, където се пренебрегват индивидуалните специфики. Такива масови процеси траят прекалено дълго и това е и това е против член 9 на Конвенцията за правата на политическите, на, на, на, за политическите права. Благодаря. Грация. Грация комисарио Благодаря. Благодаря на комисаря Нидес. Искам да кажа, че сме получили 7 проекта за резолюции.